Welcome to everybody. Добър ден на всички. Thank you for being here. Благодаря ви, че сте тук. Ще се занимаем с важния доклад за приложението на програмата Еразъм Плюс. Докладчик е Милан Звер. както и а, представителят, отговорен за проучването от ком, гос, господин Валтер и господин Китунен от а, Департамент за политически проучвания Б. А, моля, сложете си слушалките. Ако искате да слушате на английски, преминайте на канал 2. Започваме заседанието. Днес започваме с първи обмен на становища по доклада за прилагане или изпълнение за Еразъм Плюс. Много важна програма на Европейския съюз за спорта, младеща, образованието и културата. А знаете, че се взе едно решение и за първи път се актуализира това решение на парламента Имаме едно общо становище от целия парламент, като идеята е процесът, който до година всъщност ще за, се започне от комисията за средносрочна програма. Ние всъщност ще работим преди тази оценка по две причини. Първо, правомощията, които вече парламентът има по парламентарен контрол и ще бъде много полезно то ще бъде много полезно това, тъй като така ще помогнем на комисията, ще й дадем своите размисли, предложения и по управлението на програмата, постигането на целите, както и евентуалните видоизменения на програмата на 2020 година. Две проучвания ще се представят. Първото е децентрализирано прилагане Еразъм плюс първи е, впечатления. Академична асоциация за сътрудничество АКА от Брюксел Националните агенции са изпратили своите е, данни. Второто изследване е от EPRS е, на Европейския парламент. Анализират се е, ключови действия 2 сътрудничество по иновациите и обмен на добри практики. С това е университета Турко по приложни науки. Имаме двама експерти. Господин Кетунен е по второто. Хубаво е, че и националните агенции са тук, двама представители, Германската агенция за младеща, Ханс Георгия Вике и Пьетер Трацаерт, директор на Националната агенция за обучение на Фландрия, Белгия. И двамата след това ще могат да се изкажат след проучванията. Сега давам думата на господин Звер за няколко встъпителни думи. Заповядайте, колега Звер. Hvala za besedo, gospa predsednica. Благодаря много, госпожа председател. Тега, те първи изменяве мнен о имплементации Erasmus+. Благодаря ви много за това, че се погрежихте толкова много хора да дойдат от днес. Благодаря, че се погрижихте и да има словенска кабина, която да предоставя превод днес. Много се радвам, че можах да работя по този първи доклад заедно с госпожа Рибачка и други колеги и се надявам, че този доклад ще бъде добра основа за други доклади, в които да обсъждаме приложението на Еразъм Плюс. Много се радвам, че съм тук днес и се занимавам с тази тема, защото за мен Еразъм Плюс е много важна програма, която влезе в действие от 2014 година. Това обаче означава, че все още нямаме достатъчно много данни, въз основа на които да направим пространен анализ и да извлечем заключение. Но въпреки това, въпреки че нямаме чак толкова много информация, и че повече информация ще получим едва към края на годината, след като бъде прият този доклад, все пак докладът е доста важен. Работя с различни... Поддържам контакт с различни а, заинтересовани лица и ще продължа да поддържам тези контакти. Както каза госпожа председателят, вече са направени някои проучвания, които ни дават известна информация за приложението на програмата Erasm+. След като прочетох тези първи изследвания, мога да заявя, че от методологична гледна точка те са много добре подготвени и за това техните заключения могат да се смятат за достоверни. Освен това, мисля, че и решенията и заключенията, които ние включваме в доклада си, биха били полезни, когато работим по-нататък при оценката на приложението на Разъм Плюс. През ноември ще има семинар за стажовете, е, организирахме и конференция по Еразъм Плюс. Има и други мероприятия, които се планират. Днешното, както и второ изслушване на ЕНП по Еразъм Плюс. Второто изслушване ще се занимае в по-голяма степен с ролята на младите. Първото изслушване, което организирахме през декември миналата година, има за цел да се занимае с формалното образование. През септември ще организираме и среща в Любляна с комисаря Наврачич. И така, има много мероприятия, които се провеждат, има много възможности да се срещнем с заинтересовани лица, да съберем информация, да съберем техните впечатления. И добре знаем какви са целите на Еразъм Плюс да се подобрят уменията и да се а, подобри годността за наемане на хората на пазара на труда. Тоест, там, където има недостатъчно умения, тези пропуски да бъдат запълнени. И за това е важно да се работи с различните отрасли и всички да участват. Заинтересованите страни ни информират, че има доста проблеми с системата. Формулярите са доста сложни, че има някои проблеми с комуникациите с Европейската комисия и разбира се, че има недостиг на пари в бюджета. Европейската комисия се опитва да се справи с тези проблеми на прохождането на програмата. Но за мен най-важното е да се подчертае, че вече не е възможно да се върнем назад към стария модел. модел. Може би някои програми трябва да запазят старото си име, защото те имат своята идентичност. Леонардо Ден Винчи, Комениус, Грунтвик и така нататък. Тези имена трябва да бъдат запазени. Също така, Имаме и стратегията Европа до 2020 година, стратегията за образование и обучение, стратегията за младите. Добре известни са ни целите и на всички тези стратегии. Трябва обаче да е, обърна внимание и на други теми. Например, мигрантите. Как може да ги включим в нашето общество? 15 национални агенции участват в програмата Еразъм Плюс. И вече са използвали 100% от наличните финансови средства. Това ясно показва, че програмата е ефективна и има успех но тази програма няма как да съществува сама. Тя трябва да бъде свързана с други отрасли, с образованието, с бизнеса. Еразъм Плюс е програма, която работи във връзка с други а, програми и отрасли. Има различни формати за връзка по сектори, например, или пък Европейската служба за доброволчество. Говореше се за загубеното поколение, защото много от младите хора нямаха работа. Е, сега успяхме да намалим броя на безработните млади хора – с различни мерки, включително и Еразъм Плюс. Така че в заключение Еразъм Плюс е програма, която постигна успех и трябва да продължи да действа в този дух. Благодаря, колега Звар. Сега ще бъде интересно да чуем нашите експерти, да имаме първи дебат по този важен доклад. Искам да припомня, че той през октомври ще бъде представен. Заповядайте. Thank you, Chair. Господин Вехта, благодаря. Надявам се, че ме чувате добре. А, имам 10 минути и се надявам, че ще успея да ви представя резултатите от и основно е, е, първите години на програмата и децентрализираните действия по тази програма в областта на образованието, европейски образователни програми. Знаете, в област става дума. А, и ето тук съм очертал трите елемента, на които ще се спра, за да ви е по-лесно да проследите изказването което ще направя първо уводни думи и методология, след това основни заключения на кратко и след това основните заключения подробно. И така. Уводните думи и методологията. Кой е направи това, е направил това проучване? Ами това е организацията, чийто директор съм аз, Асоциацията за академично сътрудничество. Между април и юни 2016 година е направено проучването, т.е. чисто ново е то. Освен мен, от, сред участниците, авторите са Ирина Ференц и Мария Митич. Мария Митич е тук днес също. Нашата цел беше да анализираме първите резултати по приложението на Разъм Плюс. Това беше и задачата ни, определена от Европейския парламент. А, и по-конкретно от нас се искаше да се занимаем с децентрализираните действия и само с тях. Това са действията, които се прилагат на национално равнище от националните агенции. Проучването е направено по интернет. Е, е, всички 38 е, от всичките 61 национални агенции в Европа, 62% са това. много голям процент и също така проведохме интервюта по телефона и по скайп с тези агенции. Накратко, попитахме какви са най-големите плюсове, четирите най-големи плюса и четирите най-големи минуса на програмата Еразъм Плюс повече от две трети от националните агенции смятат, че е възможността за сътрудничество между различни отрасли е най-голямото предимство на Разъм Плюс. Тук обаче говорим за потенциал за сътрудничество между отраслите. Все още не се знае до каква степен този потенциал се използва. Все още нямаме достатъчно данни за това. Второто посочено предимство е Опростената архитектура на програмата. По-рано програмите бяха по различни отрасли или пък висше образование а, и така нататък. Третия, третото предимство е опростеното финансово управление. И е, възможността да се е, окаже по-широко въздействие от предходните програми, нещо, което е част от целите и зададени от Европейския парламент и съвета. Минусите. Ограничената функционалност, това е ефемизъм, ограничената функционалност на, информаци... на информационните технологии, използвани за проекта и огромното им количество. Втория минус е, е административната сложност и многото бюрократични изисквания. От средата на 80-те години се занимавам с подобни програми и мога да заявя, че що се отнася до простяването, никой не е, е, е... Хората никога няма да са напълно доволни, така че не трябва да, да драматизираме това. След това, третия минус. Е, това, че се ем, оказват предпочитание на по-големи проекти, по-големи проекти, по-големи договори и че малките кандидати и особено ем, представители на младежки, младе, е, младежите няма е, как да участват е, в голяма степен. Повече подробности. Първо, по възможностите за сътрудничество между различни отрасли. Това беше една от големите надежди за тази програма. Все още нямаме пълна яснота и достатъчно емпирични данни, но що се отнася до очакванията и първите резултати, е, честно казано, изглежда, че няма големи промени, сравнени с е, предходни програми. 65% смятат, че има умерено увеличение на сътрудничеството между отрасли, 8,6% смятат, че има потенциал за голямо увеличение, 25% смятат, че няма промени. Тоест има възможности за увеличение, но те не се използват изцяло все още. Освен това, някои агенции се оплакват от липсата на яснота за това какво точно означава сътрудничество между различните отрасли. Нашата препоръка е действително това сътрудничество да стане факт, да се използват всички инструменти, за да стане то факт. Третия елемент. Опростените правила за приложение на програмата в действащи във всички отрасли. Това беше интересна нова характеристика на програмата. Имаше много спорове дали ще се постигнат резултати. На практика няма големи промени за крайните потребители, студентите, служителите, преподавателите. смятат, че няма промени. Някои смятат, че има промени към по-лошо. Това е всъщност мнението на националните агенции, защото смятат, че формулярите са по-малко, са по-сложни и промени към по-добро виждат представители на Европейската комисия. 40% от кандидатите смятат, че няма достатъчна яснота. нашата препоръка тук е да не се пристъпва към по-голяма хармонизация на този етап. На трето място финансовото управление. Това е важен въпрос и винаги е бил важен във всички програми, още от началото на, на Еразъм през 80-те години изключително интересен нов елемент е подходът, свързан с цена на единица. Това за ползващите програмата, за 54% от тях, е положително, за 20% няма големи промени, а за 25% впечатлението е, че работата им се е осложнила. За националните агенции нещата са малко по-различни. По промяната се усеща като по-малка. 44 смятат, че нещата са се улеснили, 16, че няма промяна, 38, че са се осложнили. Първите, че са се опростили, извинете. Ам... А обаче има оплаквания, че плюсовете натрупани в опростеното финансово управление – пък се компенсират от минусите на лошите програмни продукти. Повече подробности за финансирането, дали то е адекватно. 52% смятат, че е адекватно. Малко като Брексита е. 52 е адекватно, 48 неадекватно. Е е, така намират те финансирането. Нито една национална агенция не смята, че има прекалено финансиране. Що се отнася обаче до различните отрасли, нещата са различни. К2 е, за повече от 3 четвърти от отговорите на въпросите е е недостатъчно финансирано. КА3 адекватно финансирано според по-голямата част от националните агенции – а що се отнася до мобилността, това е някъде по средата, по отрасъл, образованието за възрастни се смята за недостатъчно финансирано от 81% от агенциите. След това средствата за младите се смятат за недостатъчни 70%. Професионалното обучение – се смята за адекватно финансирано. Що се отнася до средствата, въпросът е достатъчно високи ли са те като цена на единица. Твърдението е, че всъщност не са адекватни и покриват много, малко, много по-малка част от предходните програми, където не е имало такива твърди суми. Нашата препоръка – която е независима от тези наблюдения. Не свързана с други оплаквания, че на места има излишък от средства по една част от програмата, но а, не могат те да се прехвърлят за друга, по която пък има нужда от средства, тъй като бюджетните условия са много сложни. Кандидатите и бенефициерите. Целта на програмата беше да се привлекат нови типове организации. Най-голямото увеличение е при новите участници. Близо 50% за неправителствените организации, публичните органи 45%, предприятията малко под 40%. Най-високият дял на, не, на национални повечето национални агенции смятат, че участието на тези действащи лица нито са е увеличил, нито е намаляло. Еразъм Плюс се разглежда като от полза за големи проекти, пред, като оказваща пред, предпочитания на по-големи проекти, нещо, което затруднява нещата за по-малките. Има а, голяма конкуренция по някои действия, например КА2, ключово действие 2, това е КА, и а, е, на места а, особено при професионалното обучение и образование а, само 8% от кандидатурите се одобряват, което е доста проблемно, защото хората почват да вярват, че нямат никакъв шанс при кандидатстване. На трето място, специални а, групи с специални потребности. Няма разлика за хората с специални потребности. Що се отнася до хората от уязвими групи, е, повече, е, има едно не много голямо мнозинство от е, националните агенции, които смятат, че за тях нещата малко са се подобрили. След това, по сътрудничеството между прилагащите програмите. Има на първо, сътруд... що се отнася до сътрудничеството с Европейската комисия. Половината от националните агенции го смятат за задоволително или много задоволително. 30% са нито доволни, нито недоволни и само една пета са недоволни или много недоволни. Най- положителна оценка получават онези най-положителна оценка идва от онези национални агенции, които са с така наречения пълен портфел. Това означава, че че работят по всички отрасли. А, все пак, а, а, от много страни се казва, че след прохождането нещата започват да вървят по-добре. Що се отнесе до сътрудничеството с изпълнител, изпълнителната агенция? Приключвам след минута. Ня, Те каз... а, а, националните агенции твърдят, че сътрудничеството с изпълнителната агенция е близо до нула, което е нормално, но все пак а, а, има известна потребност от обмяна на информация. И така насърчавам малко по-формализирано сътрудничество с тази изпълнителна агенция на европейско равнище. Що се отнася до програмните продукти, вече на няколко пъти го казах, те са пълна катастрофа, но се работи по тяхното подобряване. И нашата препоръка е не да има повече програмни продукти, а те да са по-малко и да са по-добри. И накрая. Програмата е изключително а, рекламирана от на обществени институции, от националните агенции, от Европейската комисия, до степен до която има фрустрация, защото има места, където има твърде малко възможности, твърде малко стипендии, да кажем, и това може да бъде контрапродуктивно. Затова препоръчваме, когато има средства за рекламиране на програмата, те да бъдат насочени към онези елементи на програмата, които са из... при които има излишъци. Благодаря за вниманието. Ще спомена само последната препоръка от агенциите. Те казват, добре, хубаво, че има реформи, но хайде сега да се спре с тези промени поне за известно време. Да няма промени само заради самите промени. Благодаря. Благодаря. Поздравявам ви за вашето представене на тема. Да сега давам думата на господин Кетонен. За 10 минути, моля. Казвам се Йоха Кетонен. Казвам се Кетонен от университета в Турко съм по приложни науки. Ролята ми е да оценявам ключово действие 2 т.е. проекти е, по линия на програмата Еразъм Плюс. Е, формата за оценка, рамката на оценка е относително проста. Е, за е, успешен проект са нужни две неща. Първо, е, той, един проект трябва да бъде финансиран и второ, трябва да е, има съответните умения и квалификации. И естествено, действие 2 е, е, означава стратегически партньорства, е, алианс на познание, изграждане на капацитет, можем да очакваме е, известно въздействие в резултат на тези действия. Ще анализирам е, прилагането, изпълнението на програмата Еразъм Plus, именно от този ъгъл е, дейности по финансиране, умения и квалификации и тяхното въздействие. Те са важни за една програма, очевидно. От гледна точка на ефекта, ще кажа, че външният е, ефект на тези действия може да се е, засили, като се изисква те да бъдат че да има повече организации, отколкото посредници, например предприятия и други е, организации, клиенти, ползватели на съответните услуги. Това е така, защото новаторството е една от ключовите цели на програмата. И новаторството може да се подобри, да бъде да се подобри, като се внесат съответните изисквания в програмата Разъм 2 по отношение на, на предлагащите проект. Именно те трябва да изтъкнат в проекта си какъв е новаторския момент, елемент в тяхна, техния проект. Това се отнася и за бизнес, и за частни компании, и за публични организации, обществени организации. По въпроса за финансирането, ако има политически важни е, цели, е, може да се използва и конкретно финансиране за тяхната е, провеждане. Например, многоязичието е една такава цел. Може да има и други политически важни дейности също така. В тези проекти обаче има страшно много бумащина. И която трябва да се е, съкрати, за да се заделят е, средства за по-важните елементи е, за постигане на целите на проекта. Разпоредбите е, отнася до е, е, разпоредбата за е, равни суми на ден е, за всеки, за всички участващи в проекта не е особено удачна, защото за висши учебни заведения и други участващи в проекти организации, е, тези проекти не са особено печеливши. И ако е, има такова изискване, например, участващата организация е склонна да е, наема нископлатен персонал за тези проекти и, и избягва ползването на професори, лектори и въобще високоплатени кадри. От гледна точка на дейностите, ще кажа, че те включват описание на процедурите, процесите и структурите, които се използват в проектите, за да се постигне желания ефект. Дейностите трябва да почиват върху определени факти и доказателства, за да има съответен ефект от тях – тези дейности е, трябва да почиват върху някаква нова идея, която да се прилага в е, предприятия или други организации. Устойчивостта на проектите може да се подобри, като се използват съществуващите структури, например съществуващите мрежи пък и новите постоянни структури, които се създават в рамките на един проект. така че да продължи смисъл този проект и те да, да продължат да съществуват и след е, жизнения цикъл на проекта. Умения и квалификации. това, по, този, по тази тема ще кажа следното. Програмата за Еразъм Плюс, насоките, наръчника по тази програма трябва да цитира конкретни умения и квалификации. Много проекти не е, използват най-високо квалифицирания е, персонал и по-скоро прибягват до хора с магистърска степен Разбира се, трябва да се включат е, хора с съответния опит. Е, може би се налага понякога е, педагогически опит и други критерии и други изисквания. С много експерти съм разговарял от различни страни и получих в резултат на тези резултати. Интервюирал съм и персонала по изпълнение на проект и много препоръки, така че и много експерти, така че препоръките ми се е, основават именно на разговори с тези хора. Е, желание, резултат от един проект може да се постигне по-добре, като се заделят повече средства за същността на проекта, за да се е, постигнат стратегическите и програмните цели. Един от е, е, член на проектен екип е, ми каза, че 40% от първоначалните финансови ресурси отиват за администрацията, което не е особено разумно. Би трябвало да се по-голямия процент средства да отиват за същността на проекта трябва да се съкрати и ненужната бумажчина, като се рационализират процедурите и, е, разделението на труда между различните национални и изпълнителни агенции. Е, повече автономия и простички правила, това е ключа. Качеството на проектите може да се подобри, като се подобри е, процедурата на е, заявяване. Обикновено няма, срока не е достатъчен за изготвяне на даден проект. и се случва така, че много е, предложения, много проекти се изготвят е, в същ, по едно и също време. Така че е желателно да се отделя повече време за подготовката на проект, за да се подобри качеството им. По-голямото е, е, трудност е, е, че и предизвикателство е, че може да се използва една веб платформа, за да се упростят някои приложения, за да се постигне по по-упростено управление, отчетност и изпълнение на проектите. Това е с цел да се е, елиминира е, ненужната бюрокрация и да се заделят повече средства за същината на проекта. Още това е всъщност най-сериозна задача и с това приключвам презентацията си. Благодаря много за вашите е, препоръки и идеи. И така, сега ще дам думата на господин Вик за 7 минути точно. Uh, Аз съм представител на Националната агенция за е, действие е, в, по тези програми, една от големите агенции в Германия. Опита ми е в е, показва, че е добре, че сме повече от е, представители на такива организации и ние добре се сътрудничат, между прочим. Сега да е, взема повод от каза от господин Цвери неговата оценка. Всъщност трудностите в момента се оказаха успех, получаваме все повече е, заявки. Е, това са цифри от 16 година. Е, говорим за е, на по младежи в действие всъщност е, сме ангажирали всички средства, с които разполагаме. Имахме и новия формат, който вече добре е, развит е, е, събрахме много европейски опит, е, опит свързан с мобилността и в този процес на управление ние наистина се стараем да доближим програмата до заинтересованите от нея в максимална степен, но разбира се, винаги а, има какво да се желае. И не е изненадващо, защото това е нова програма, поне за младеща в действие. Тази програма е вече се сля с сътрудничество за, за обучение за цял живот в младеж, младеж, младежта в действие, е, характерното за нея тази програма, е, че има отделна глава посветена на младежта. Е, това не е чисто образователна програма, ние не сме част от образователна стратегия, а по-скоро младежка стратегия, младежки стратегии. Това трябва да си има предвид. Това е положителното на тази програма и то трябва да се запази. То ограничава всъщност възможността, възможността за по-широки промени, промени или повече хармонизация. Както вече бе казано, хармонизацията трябва да спре до тук. Това е нашето впечатление. На началния етап тя беше важна, но сега вече на този етап трябва да се помисли за спецификата на всеки е, сектор. Аз тук говоря за младеща в действие, но ако искаме да постигнем е, политически ефект и системен ефект в отделните сектори, трябва да имаме е, да, да работим, е, да фокусираме е, вниманието си върху отделните е, сектори. А, разбира се, винаги е важно човек да си улеснява а, живота, като обобщава, но по-добре е да имаме една имплем... стратегия за изпълнение на проектите, която е, е свързана с отделните отрасли и е, адаптирана към тях. Не, последните години наистина показаха, че има нужда такава конкретика, но всичко това, разбира се, трябва да се превърне в практика от Националната агенция и Европейската комисия и от самите участващи в нея. за бюджета, може би не знаете, има конкретна бюджетна перо за е, младеща в действие, 10%. Е, това е, все пак е хубаво, защото в свежи смисъл ни ограничава финансовата гъвкавост, но пък гарантира младежкия бюджет, гарантира съответното увеличение. 10% от бюджета имаме 25% от участниците, имаме най-големия брой за заявки, е, най-големия брой финансирани проекти, най големия брой участващи организации. То, това говори за големия интерес към е, Youth in Action и мога да кажа, че ако е, има увеличение в бюджета, надяваме се да го получим за 17 година, няма да е още трудно да изразходваме този бюджет. Напротив, винаги има нужда от повече пари, както за младеща в действие, така и за цялата програма, но понеже аз отговарям за е, този част от програмата. Сега по е, между трасловия момент, е, да, аз съм за това. В това има потенциал ние все още не сме изчерпили е, е, всички възможности на междуотрасловото сътрудничество. Не защото не искаме и не защото е, заявителите и бенефициентите не искат, просто защото е трудно. Хората трябва да бъдат е, подпомогнати в това отношение, трябва да е, се предвидят съответните мерки и формати за целта, така че съм съгласен с е, казаното от някого преди мен. Вероятно ще трябва да имаме отделно е, действие за е, така нареченото междуотраслово сътрудничество. Някой каза, че Еразъм Плюс означава повече администрация, повече административно усилие. Така е. Това е така поради е, огромната сложност на тази програма. Това, си е, това е една от трудностите, ще си остане такава трудност. Е, е, има много усилия се полагат, но има и успешни усилия да се съкрати бюрокрацията, но така или иначе е, не можем да го избегнем. Ще продължим да работим за е, намаляване на административното време и за заявителите, и за агенциите. Да подчертая на европейското сътрудничество между и националните агенции. Това е един от залозите за успех на младеща в действие. Разработили сме общи стратегии, общи инструменти, за да се постигне хармонизирано изпълнение на програмата. И според мен това е ключа към а, една действително европейска програма с европейски смисъл и добавена стойност. Стандартизацията е един от начините да се постигне целта, но по-важно е да имаме тясно сътрудничество между националните агенции и е, сътрудничество между е, гражданс... представители на гражданското общество, за да, за да е, изпълним нещо, което ще има смисъл за Европейския съюз. Така че това измерение трябва да се засили в не по-малка степен от децентрализирания характер на програмите. Това също е един от факторите за успех. Гарантира, че ще има подкрепа от заинтересованите страни, държавите членки и програмните страни, а именно програмата да бъде доближена максимално до крайния потребител, за да, да, да има някакво отражение и на национално, пък и на европейско равнище. Затова е важно да поддържаме е, така децентрализирания характер на програмата, но аз разбирам, че, например, европейски НПО-та е, искат е, да се въведат някои конкретни мерки на е, централно от, от, от Брюксел. Това, разбира се, не поставя под въпрос децентрализираната характер на програмата, който наистина трябва да си остане. И последно, в едно от проучванията се казва, Европейския парламент може да помисли за преразглеждане на необходимите дейности, методи и средства, които могат да консолидират сегашните програми по Еразъм плюс по време на следващата фаза на Еразъм. Това е според мен линията, която трябва да следваме, да консолидираме действията по тази програма. Благодаря. Последен. Please. Последния колега за 7 минути. Ще се опитам да бъда бърз. Доколкото разбирам, нещата се влушават, т.е. променя се програмата, така че националните агенции няма да са удовлетворени. За краткото време, което ми е дадено, ще кажа как ние като агенция по обучение и образование в Фландрия – се занимаваме с новата програма и въздействието върху вътрешната ни организация. Първо, тези две години, 14 и 15, бяха много сложни. Защо? Защото нямахме преходен период и имаше застъпване между Еразъм Плюс и ЛЛП. Трябваше да направим последните доклади на ЛЛП и да изготвим нов е, проектен. Извинете, това е програма за учене през целия живот. LLP. Като национална агенция имахме четири звена, всяка от тях си имаше свой цикъл за проекти, свои правила, правеха всичко, предоставяха информация и накрая изготвяха последния доклад. 2014 2015 казах, че бяха много трудни, защото трябваше да променим вътрешната си организация, да адаптираме структурата на ученето през целия живот и намирането на нова структура, да се адаптираме към програмата Еразъм Плюс. Става дума най-вече за учене, докато работиш. Това беше и за националните агенции, и е, за Европейската комисия. Имаше упростяване на програмата, да, но беше всъщност едно търсене най-вече на е, пояснения. Концептуално погледнато, с въвеждането на децентрализираните стратегически партньорства, нещата в е, образованието се промениха и в училищното образование и образованието за, за възрастни началото имахме голяма дискусия, но след това решихме с Еразъм Плюс да излезем като официално наименование. Задаваме си въпроса какъв профил, какви ресурси и какви компетентности са ни необходими като национална агенция, за да управляваме проекта. Очакванията са различни. Например, един човек, който се занимава с определена преписка, беше администратор. Сега обаче от това лице очакваме да се занимава не само с административна работа, а и с самото съдържание на проектите. Имаме нови очаквания, свързани с разпространението, с въздействието. Имаме нужда от компетентности и ресурси, които нямаме в такава степен а, в самата програма за учене през целия живот. Да, сложен е процеса и към нас има големи очаквания. Имаше малко разочарование, както каза колегата преди мен, нещата се променят. Една от първите ни констатации беше да видим какво кара една организация да кандидатства по програмата Еразъм Плюс. За пари ли го правят или за да излязат на международната арена? Всяка година получавам телефонни обаждания от университети, институти, които питат каква е максималната сума. И всички кандидатстват, виждаме, за максималната сума. Ето това ги ръководи. Да, Вижте, образование има определен капацитет, но що се отнася до професионалното образование и училищното образование, могат ли те да разработят подходящите проекти? Не е лесно едно училище да напише такъв план, както и предложение за проект. Няма как да го направиш, ако няма за теб структура. Националните агенции се бориха и с а, инструментите от информационно-технологичен характер. Накрая ще ги засегна. Аз съм бил клиент по обучението за възрастни, бил съм директор по Еразъм Плюс, така че можех да променя фокуса си от основните ми указания бяха от комисията Еразъм Плюс за очакванията от националните агенции. Какво очаква Европейската комисия от една национална агенция? Мога да ви прочета нещо от 2014 година. А, имат намерение да ни разглеждат като агенции Еразъм Плюс, хора, които насърчават използването на тази програма в нашите региони. Още нещо, и трябва да кажа, че много от колегите са имали такива дискусии някъде. Как да се организираме в а, структурата на програмата? Дали а, да разделим нещата между действие 1 и действие 2, дали полево да подходим, дали да разделим съдържанието по администратори. Колегите също се питаха също така програмите за обучение и образование трябва да бъдат преведени към твой конкретен случай. Например, обучението тук в Фландрия имаме професионални гимназии, които предлагат и общообразователна програма, т.е. комбинират двата вида програми. Те могат да кандидатстват и за училищно образование, и за професионално обучение и образование, така че нещата са съвсем различни. И така стигнахме до въпроса, защо правим това? Каква е амбицията ни като национална агенция? Какви са очакванията? И какво предлагаме? Говорихме с всички, поканихме ги на форум и над 200 училища и институти за висше образование дойдоха. Първо се притеснявахме, дали няма да се оплакват от Еразъм Плюс. Стана ясно обаче, че имат високи очаквания от нас като национална агенция. Може две неща да кажем. Продукт ли продаваме или марка, или насърчаваме сътрудничеството и излизането извън страната. Националната агенция банка ли е, тото ли е, администрация ли е, или сме партньори. И искаме да развиваме национални про... програми. Управляваме не само К1 и К2, но и други, като е ПАЛЕ за образование за възрастни, Туининг за училища и други инициативи. И се питахме как да съберем всичко заедно. Трябва да се да побързам. Какви са заключенията? Трябва да вземем предвид какво трябва да направим по изискванията на Еразъм Плюс, но не става дума само за средства, за пари, става дума за излизане в международен план. Трябва да кажем на хората, че целите трябва да са постижими, не трябва просто да се водиш от това, че се дават пари. След това трябва да се съсредоточим върху конкретни групи. И откъде тръгват тези конкретни групи? Ще прескоча този слайд. Сега структурата взехме два принципа. От общ подход започнахме да се занимаваме с международния план и управление на конкретните клиенти. Ние не, не работим по Грунтвик и Леонардо, имаме консултанти, които всеки един от тях има клъстери. А, начално образование – добре. Те не са много, ние сме малка агенция, имаме четирима, но имаме едно лице, което е специализирано в начално и училищно образование, той отива в училището, задава им въпроси, пита ги какви са вашите идеи, вашите амбиции и се опитваме да започнем това, което наричаме интернационализация. Работим с пазара на труда, и публичните власти. Колегите трябва да запознати с цялата програма, защото в структурата на програмата, особено в К2, може да кандидатстваш не само защото си училище. Затова се занимаваме с конкретните случаи по-отделно. Някои препоръки, най-важните, не защото съм директор на национална агенция, но бих искал да подчертая, че в момента се опитваме да поясним ролята на националните агенции. Има големи очаквания, свързани с подаването на съвети. Хубаво е идеите да стигнат до добри проекти. Сложен беше периода съчетаването на тези две програми, както казах в началото. Сега можем да започнем с хората конкретно, а не само да прилагаме административни процедури. Може да бъдем партньори. Вече говорих за мрежата. Някои предложения за бюджета. В доклада те бяха включени. Имаме линейна еволюция. Може би малко по-бързо трябва да се задействат средствата. Националните агенции отново линейно увеличение на таксите за управление. Сега обаче имаме нужда тези профили да са готови до 4 години. Като национална агенция ние трябва да можем да инвестираме сега в определени компетентности, а не чак 2020 година, когато бюджетът се е увеличил. И сега една от последните препоръки Трудно е с сроковете. Получаваме работна програма, одобрена от Европейската комисия, с бюджет през септември. Проектите трябва да започнат в февруари следващата година. Това ни дава 4 месеца а, за евентуални промени. И занимавайки се с тези промени и след това тези промени да бъдат обяснени на хората по места, хубаво е да се намери начин да има национал, а, извинете, годишна програма, която да ни се даде не септември, а по-рано, за да можем да стигнем по-бързо до хората. Тук няма да говоря по този слайд. След това хармонизация. Има такива възможности. Не става дума за пренаписване на програмата. Има предизвикателства пред националните агенции, пред Европейската комисия за да видят какви корекции могат да се направят, за да се постигне висок резултат. И в заключение, 2016 година и отвъд нея. Искаме стабилизация. Моля ви, моля ви, дайте ни възможност да станем по-големи професионалисти, дайте тласък на Еразъм Плюс. Сега имаме увеличаване на бюджета, получаваме сега първите резултати по ключово действие едно и до година ще отбележим и годишния на Еразъм Плюс. Ако има дебат за промени, Нека да погледнем 2020 за промени, а не сега. Да не се променя сега. Не може постоянно да започваме от начало. Благодаря. Uh, Много ви благодаря. Много интересен доклад и заключения, и предложения, и опит. Много. Много хубаво представяне. Uh, uh, И ежедневната ви работа също беше много интересна по места. Много интересни предложения. И така, сега ще дам думата на колегите. Не знам дали колегата Звер иска сега да се изкаже или накрая. Накрая, чудесно. Кой е поискал? Колегата Либачка беше първа. Бързо dziękuję, пани przewodnicząca. Много ви благодаря, госпожо председател. Нека да започна с въпрос. Той беше повдигнат от последния оратор. Дали националните агенции трябва да продават бранд, т.е продукт или да говорим за това, което той наричаше интернационализация. Що се отнася до Еразъм Плюс, трябва да разберем, че тази програма има определен имидж, определен бранд. Три елемента. Това е програма, която е най-известна. На второ място Еразъм Плюс е едно изключение, тъй като е изключително успешна. Нямаме толкова много големи продукти, проекти, които да са толкова успешни. И на трето място, нашата европейска идентичност е в криза и затова тази програма трябва да бъде оценена още по-високо, защото тя може да ни помогне да създадем едно поколение от истински европейци с европейска идентичност. Следователно, това е альтернатива във вашия въпрос, да, но и двата, двете цели могат да бъдат постигнати. От една страна може да се нарече марка или бранд, от друга страна може да има интернационализация. Но пък тази марка или бранд трябва да има максимално широка публика. След това, най-важните идеи и в семинара, организиран от моята група социалистите, един от аргументите, който се чуваше най-често, беше като че ли не в голямо съответствие с това, което казаха тук националните агенции. Нека да обясня. Има ги предвид данните, Еразъм Плюс не е универсална програма, т.е. това не е програма за всеки големите или основните бенефициери са онези, които могат да разчитат на финансовата помощ на своите родители. Защо? Защото грантовете варират, но обикновено не са достатъчно високи, за да може да оцелееш в кавички, без родителите да не ти дадат някой лев. Грантовете може да са различни и разликите са големи между самите грантове и подходът към тези средства също е различен. В Германия, например, урязаха грантовете с 80% за всички чираци или стажанти. В Норвегия това не се допуска. Това са двата крайни случая. Нека да продължа нататък. Трудно е изпитите ти да бъдат признати, а, когато се върнеш в университета си вкъщи. Това, което правиш като студент е по еразъм в чужбина, рядко се признава в твоя университет. И това е ужасяващо. Кредитите не се признават. Освен това има определени такси, които се налагат върху тези програми що се отнася до обмена на млади научно-изследователски кадри, има много пречки, които спъват процеса. Кроссекторната мобилност също трябва да бъде насърчавана. Студентите не е задължително да отидат в университет. Те могат да отидат да стажуват, да речем, в някоя фирма или нещо такова. Един друг въпрос, който постоянно възниква отново, е свързан с големите проблеми, свързани с разбираемата информация за професионално обучение и образование. Последното обучение и образование се разглежда като нещо различно от а, университетска степен. Сега казвате ми, че трябва да спра до тук, но аз добре ще кажа няколко думи накрая. Само две неща държа да отбележа. Ключова дейност 2. Тя е много важна, защото тя е свързана с новаторство и добра практика. Това трябва да ни даде възможност следващото поколение бенефициери на Хоризонт 2020 да бъде развито. Проект на проектите не е достатъчно висок, обаче процедурите са прекалено осложнени, поне така ми казват. И агенциите, националните агенции, трябва да работят заедно. Това ясно се посочва. И още нещо което трябва да подчертая – децентрализацията. Децентрализацията осложнява живота на националните агенции. И особено агенциите, които се намират в Брюксел. Брюкселската агенция, примерно, иска по-висок бюджет, но увеличението на този бюджет не бе достатъчно. Бюджетът е ограничен обаче е какво ще се случи с стратегията за социално приобщаване и е, многообразието. Какво ще се случи с тази стру, е, стратегия? Можем ли да вземем предвид и други инициативи в този смисъл? Е, очаквам да си сътруднича с господин Звер. Е, работихме по Болонския про... проект. Благодаря ви. Наистина, дамата е била министър на образованието и затова така надълго на говори. Колегата Джамбаски има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, поздравявам авторите на това представяне за представянето и за направеното от тях проучване. То определено ще ни бъде от полза. Не само защото е добре организирано, добре подготвено, но защото, както знаете, нас като европейски представители ни търсят и директно граждани и организации, за да ни <coughs> <coughs> запознаят със своите проблеми. Така че не е трудно да правим сами изводи и да видим къде точно са тези проблеми. Получават се различни оплаквания, свързани с програмата Еразъм Плюс. Повечето във връзка с прекалено сложната административна процедура за подаване на заявки за различни дейности от програмата или за това, че според гражданите тя е трудно достъпна. Разбира се, Еразъм Плюс е една много добра програма, която постигна популярност и широка известност поради простата причина, че е привлекателна и дава възможности. Аз смятам също, че е полезен по отношение на формиране на качество в младите хора, както и на тези, които искат да бъдат обучавани на по-късен етап. В днешно време това просто е задължително. Формулата обучение за цел живот. Аз вярвам в бъдещето на програмата и смятам, че е правилно да се направи такъв доклад за приложение – Прекрасно е също, че имаме цяла година на разположение, за да осмислим какви са точно проблемите, какви промени са необходими и къде са те. Знаем, че всяка така промяна изисква време и ако искаме от комисията да промени нещо, то трябва да се почака, за да видим истинският резултат. Националните агенции играят важна роля в тази програма и смятам, че от голямо значение е да има обмен на добри практики помежду им, за да се постига бърз напредък и да се установява проблематичната да се установяват и премахват проблемите бързо. Днес имах и друго изказване, в което споделих идеите си за бюджета и подчертах, че е необходима ефикасност, а не просто увеличение. Тук въжи същото. Надявам се заедно да помогнем за изграждането на по-ефикасен е, механизъм Еразъм Плюс. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на колегата Шойдрова. Заповядайте děkuji. Já bych eh, se pokusila odpovědět na tu otázku, eh, jaká... Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпроса е, за ролята на националните агенции. Както вече чухме, тяхната роля е да предоставя информация на работещите в областта, да администрира програмата и да предоставя последваща информация и към Министерствата, и към Европейската комисия, и към депутатите в Европейския парламент. Радвам се, че има такава предвидена възможност, но е, тази обратна информация не е достатъчна. Има един проект, който беше подаден по ключова дейност 2 от един университет – Университета чака вече 4 месеца и още не се знае дали проектът е одобрен или не. А пък това беше проект, който трябваше да се при... приложи през 2016 година. Как може да има добро международно сътрудничество, ако тези университети нямат възможност да се подготвят? Това е един съвсем конкретен проект. Не мисля, че това е добра система. Трябва да простим нещата. И когато говорим за простяване на правилата, не е само попълване на формулярите. Говорим и за сроковете. Не може да се чака толкова дълго, преди да се получи крайното решение. Няма как тези проекти да се прилагат достатъчно добре по този начин. Още нещо. Разъм съществува от 30 години. Мисля, че и да, всъщност следващата година ще станат 30 години от началото на Еразъм и може би е добре да разгледаме ползите, плюсовете на, на тази програма. Ето сега. Проучването показва интересни резултати. Вижда се обаче, че не всичко е положително. Не знам дали чешката агенция участва. Ще ги попитам дали са участвали в това проучване. Но тъй иначе, като се навършат 30 години на Еразъм, трябва да анализираме нещата, да анализираме плюсовете и минусите – и да предприемем допълнителни стъпки. Съгласна съм, че не трябва да се променят нещата радикално, но трябва и да се подготвим за новия проект след 2020 година. Да, това е едно добро начало да задълбочим работа. Давам думата на Луиджи Морган. Без да повтарям това, което колегите вече казаха, смятам, че що се отнася до новите предизвикателства на Европа и по-специално искам да кажа за опазването и валоризирането на нашата система на свобода и демокрация, които днес са изключително важни културни елементи, които трябва да бъдат опазвани, а не само да бъдат поддържани. Едно приобщаващо общество е важно и трябва да се борим с радикализацията. Искам да разбера какво мисли комисията за подсилването на европейския подход към тези предизвикателства. Всички сте съгласни, че те са предизвикателства. Ще подкрепяме ли големи нови проекти в гражданското общество и по-специално неправителствените организации на млади хора. Имам и втори въпрос. Знаем, че е предвидено едно увеличение за Еразъм Плюс, за обучението, образованието на млади хора. Положително е това, но за сега то не бе достатъчно ефикасно. Защо? Защото голямата част от средствата от това увеличение е за 2017 година. Така че има известна стагнация на финансирането. Липсата на ресурси попречи и на неправителствени организации, и организации от НПО да изпълняват ролята си. Въпросът ми е, ще продължаваме ли така? Ако не тръгнем от тези елементи в гражданското общество, рискът е много силен. Е, Благодаря колегата Трупел. Благодаря за направените презентации. Искам да кажа, че е, съм съгласна с някои препоръките и заключенията а, и основно тази, а, която призовава за по-голяма гъвкавост в бюджета. Еразъм Плюс да има възможност да мести средства от една в друга част на програмата. Другото предложение също за по-малките участници. Също съм съгласна, също, че трябват не повече, а по-добри информационни продукти и а, имаше една идея да има е, интернет платформа за упростяване и на аудитите, така че има много добри препоръки за по-добро управление на тази програма. Имам един въпрос. Имате различни подходи при работата си, е, свързана с имената на старите програми. Казахте, е, е вие казахте, е да останат старите имена, а пък вие казахте да се променят нещата. И така, можете ли да, да обясните позициите си? Какви са плюсовете да се запазят старите имена и какви биха били плюсовете да се въведат нови имена? Защото разговарях с хора, работещи в тази област и те смятат, че е добре старите програми и е, старите имена на програмите да се запазят, за да, са малко по-познати на хората, да знаят за какво става дума. Ще дам думата на комисията. Ръководител на звено Филип Вандерпол. Пол. Не мисля, че има някой от агенцията ЕАЧЕА, това е изпълнителната агенция за образование, аудиовизуални услуги, култура. Сигурно обаче ще има отговори и евентуално... Е, и след това може да има отговори конкретни, ако искате да дадете отговори и вие, тъй като имаме малко време, и след това звер. Искам да благодаря, извинявам се, че не го казах по-рано, на на група добре дошли. Те са гости на колегата Гийом. Седем експерти от Бургиньон. Подават информация по образователни проекти. Благодаря ви, че сте тук. Давам думата на комисията. Uh, thank you, madam, uh... Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря за интересните презентации, за коментарите от двете национални агенции. Много внимателно прочетохме двата доклада, много са полезни и ще ни помогнат значително да подобрим програмата Разъм Плюс, защото има какво да се подобри. Това е ясно. но също времено трябва да не се забравя, че Разъм Плюс е една от най-успешните европейски програми и в настоящите обстоятелства е, подобни програми са още по-безценни. Ако разгледаме как са се развивали нещата, действително много път сме изминали. Вярно е, че следващата година празнуваме 30 годишнината на програмата Еразъм, а тогава е, беше много, много трудно да е, се е, стартира тази програма. Беше много трудно да се убеди съветът, че има полза от мобилността на учени и учащи се. А ето, виждате, 30 години по-късно това е една от най-известните европейски програми. Преминава се към Еразъм Плюс. Това е една от програмите, които са използвани активно във всичките 28 държави членки. Настоящия вариант на Еразъм Плюс се разглежда като голям напредък – има опит, натрупан от последните 30 години и сега направихме голямата крачка да интегрираме 7 отделни програми в една обща програма. Еразъм плюс всъщност води до постигане на резултати още от самото начало. Ако разгледаме постигнатото до тук, ами, благодарение на тази програма над 2 милиона души са пре, са имали период в чужбина. 2,3 милиона души активно са участвали в действията на програмите. Благодарение на националните агенции и изпълнителната агенция сме финансирали над 50 000 проекта, 175 000 организации в Европейския съюз са участвали. Освен това, друг важен елемент е измерението на тази програма, свързано с социалното приобщаване. Знам, че това е важен въпрос за Европейския парламент и с Еразъм Плюс се правят специални е, усилия да се наблегне на този въпрос. Голяма част от участниците, 57% са от по-неблагодетелствено економическо положение. Има допълнение месечно от 100 до 200 евро за студенти от по-бедни семейства. 31 000 студенти са получили такива допълнения към общата стипендия. За първи път се прави разграничение – и във връзка с разликата между разходите за живеене в едната страна, страната на происход и стран... другата страна, страната на пребиваване по време на стипендията. Във Франция има едно проучване и процента на студентите от, виш, във висшето образование – които са получили стипендии по Еразъм, е по-висок при студентите от победни семейства. Що се отнася до изпълнението на бюджета, пълно изпълнение на бюджета всяка година. Няма много такива европейски програми. Просто програмата е изключително успешна. Има много голямо търсене. Това, разбира се, означава и отрицателни страни, защото всяка година се отказва финансиране на е, изключително много висококачествени проекти. 80% от кандидатите не могат да бъдат приети а, има и проблеми с, с сроковете за оценката. Националните агенции имат изключително много работа при оценката на огромното количество кандидатстващи проекти. И в крайна сметка, въпреки че много от тях са висококачествени, само една малка част от тях получават финансиране. и съветът и Европейския парламент заявиха, че целта на тази програма е да бъдат приложени определени цели в областта на политиката и нещата са се променили в Европейския съюз. Имаме миграционна криза, има потребност от специални мерки за социално приобщаване, за борба срещу радикализацията има нов дневен ред в областта на новите качества и умения, така че трябва да се предприемат мерки за пренастройване на приоритетите на програмата, за да може да се изпълняват тези цели на политиката. И още нещо. Не трябва да забравяме, че когато говорим за трудности при приложението, Изпълнителната агенция и националните агенции през 2014 и 2015 година имаха на практика невъзможната задача да закриват старите процедури, които бяха напълно различни, с различни програми и едновременно с това да започват да прилагат новите процедури с недобре функциониращи нови програми. И информационни продукти. Но този период премина и трябва да се има предвид, че е, много е, е, известна тази програма. 70% са кредитите по програмата за обучение през целия живот. В висшето образование също има натиски, лека по лека се а, добива пълна степен на признаване на постигнатите резултати. А, така че всъщност а, даже надхвърляме поставените в началото на програмата задачи и цели. Разбира се, това не означава, че трябва да си затваряме очите пред съществуващите проблеми. Е, напротив, трябва да се опитаме да ги преодолеем. И ако ми позволите, съвсем накратко ще се спра на четири въпроса, които възникнаха днес. Първо, информационните технологии. Да, доста сложно беше положението. Обаче всъщност е много трудно от седем различни програми с различни правила, с различни процедури с различни програмни продукти да се премине към една програма и, и да се създадат а, чисто нови програмни продукти и ем, без възможност да се използват корпоративните информационни програми, т.е. програми за управление, които се използват на ниво Европейска комисия. Въобще кошмар беше. Ем, но лека по лека напредваме. Вече имаме план за действие в областта на информационните технологии. Обсъдили сме го с националните агенции и лека по лека успяваме да изчистим оставащите програми. И в началото на 2017 година най-късно очакваме да имаме много добра информационна среда и много добре функциониращи продукти. Това обаче е, трябва да бъде обсъдено с националните агенции и след това, като се направят предложенията за подобрение, може да отнеме няколко месеца, по някакъв път дори години, за да се направят тези подобрения. Но работим по въпроса. Друг важен въпрос – който се повдига неколкократно за малките организации. Не мисля, че още от самото начало нещата бяха добре балансирани. Да, действително, изглежда имаше повече проекти от големи институции, но после пренасочихме нещата и през 2016 година се вижда, че има много повече кандидатури за по-малки бюджети и за по-малки организации, така че балансът се коригира. Друг важен въпрос е свързан с имената. Дали да е, говорим само за Еразъм Плюс или да говорим и за старите имена, за старите програми. Е, за нас е, изглежда по-полезно да се разпространява името Еразъм Плюс – това е програма, която обхваща най-различни отрасли, но разбира се, все още не сме постигнали пълното сътрудничество между различните отрасли. Също така трябва да привлечем и нови бенефициери. За това също е полезно да се говори за Разъм Плюс. Иначе да, действително 30 години е Разъм. Ще празнуваме другата година и самото преминаване от Еразъм към Еразъм Плюс ще бъде повод да бъде информирана обществеността за пореден път за тази промяна. И накрая по упростяването. Няма нищо по-сложно от упростяването. Но все пак е ясно, да, трябва да се предприемат някои мерки. Що се отнася до финансовото управление, работим с цена на единица, при договорите, преразгледахме договорите между националните агенции и бенефициерите. Бенефициерите вече се надявам да могат да се възползват от намалението на административната тежест. Необходима е също справедлива оценка на кандидатурите. Трябва да се прилагат определени мерки, но същевременно се опитваме да съкратим формуляра за кандидатстване е, е, и броя на въпросите в него за 2017 година и вече работим по създаването на формуляри за кандидатстване по интернет, за да се улеснят нещата за бенефициарите. Спирам до тук. Благодаря. Благодаря. Разчитаме на Европейската комисия за сътрудничество в тази област. А сега Искам да дам думата на експертите. Колегата Звер трябва да каже нещо обаче и затова ще ви дам много за кратко време думата to reply or just some of you or what you... Any case, one minute. Sorry. Имате по една минута за отговор. Имаме само до 16.55. Yes, the names. I mean, this is a recurring issue. Eh? That's not the... Всъщност това е един повтарящ се проблем не, за пръв път. Не всички могат да из се възползват от това, да спечелят. Е, е, и, разбира се, има и е, състезания около името. Последния случай с Lifelong Learning Program, програми за обучение за цял живот, не ми харесваше заглавието. Твърде техническо е. Разум плюс е някакси последователно в една програма защото си казваме, ние търсим линиите на действие, на дейности, не а, е, секторите и имаме едно общо име под а, е, е, елементите не са толкова засегнати, не са толкова сега, ако комисията е, сериозно възнамерява да направи това, което казаха, ще трябва да се реорганизираме и ще трябва да имаме тогава звено за мобилност и така нататък, без край. Ще кажа, че повече финансиране не е единственото решение за подобряване ефективността на програмата и проекти по Еразъм Плюс. Трябва ни по-ефективни дейности и управление на проектите. Трябва да точно да кажем, да посочим какви са новаторските моменти. Нови е, услуги и продукти, например, трябва да предлагаме. По-малко е, администриране. Трябват ни информационни средства, инструменти и много други подобрения на програмата Еразъм, за да я направим по-ефективна и резултата да е, е по-добър. Още един коментар. Организациите определено се нуждаят от повече подкрепа. Тенденцията е да се върви от по-низки към, към по-малки към по-големи организации, които имат повече опит, повече ресурс. Е важно, трябва да се направи възможност малките организации да участват повече. Това ще зависи обаче и от националните агенции и услугите, които те предлагат. Те именно ние сме връзката, ние е, сме връзката, посредниците в това отношение. Всеки от нас си търси решенията и когато говорим за е, конкретика, сектор по сектор, тук не става дума само за, за заглавието, за, за марката, Естествено, тя е, помага за да бъде е, различим е, проекта, но в подхода в отделните държави е различен, защото и ситуациите са различни и не можем да уеднаквим подходите. Ние сме е, единни в разнообразието и това е проблема. В, сред младеща често така чувам мнение, че младеща в действие е добро, добра марка, добро заглавие. За мен то не е марка, то е, е послание. То казва, че Разъм Плюс има какво да, да предложи на, на младеща. Това не е Ана Франк, извинявайте, че преувеличавам, може би. Тук се казва, че има възможности за обучение в училищ, обучение, не училищно обучение по Еразъм плюс, а препратка към съвсем различни програми. Това, което е необходимо, да Еразъм, Плюс да се е, възприема като е, възможност за мобилност в областта на висшето образование. Е, един министр на образованието казваше е, мобилност в висшето образование е окей. но мобилност в търсещите, на търсещи работа, това също е важно. Трябва да огледаме всички, всички аспекти и възможности на програмата, не само мобилност в висшето образование. Благодаря. Преди да кажа, дам думата на господин Звер, искам да кажа три неща. Изключително важно е, 30 години вече имаме Еразъм. Майката на Еразъм е италянка, тя получи важна награда в Испания. Исках да го припомня просто, защото това са лица, които все още са сред нас. Също така, 20 години от е, доброволческата дейност в Европа. Искам да припомня, че в програмата има и такъв аспект. Ние искаме да рестартираме това, каза го и комисаря, говоря за тази тип дейност, и да има по-голям фокус върху волонтарията. След това и върху спорта, разбира се. Що се отнася до стратегическите действия, които трябва да се свържат с тези на държавите и познанията и партньорствата, това е едно голямо предизвикателство. Различни аспекти са свързани тук. Те могат да помогнат за по-добро качество на процесите и европейското образователно пространство. Нещо, което остана на по-заден план, може би, темата за гаранциите. Трябва по-добре да разберем участват или не. Целите не бяха като че ли задължителни и не бе записан, но това за много думата е разъм ги дезориентира. Мислеха, че това е насочено само към студентите в университетите, но това не е така. Голямата част от хората не го знаеха, така че много трябва да се внимава. Марката е много важна. Ще се върна на този въпрос, който повдигна колегата Трупел. Това е не само една възможност, еразъм е шапката – и има различни в различните организации. Сега дам думата на колегата Звер. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да направя някои заключения, които е, съвпадат с вашата до голяма степен. Е, и е, те са възоснова на презентациите, които изслушахме тази вечер от е, четиримата е, гости. Аз, е, разбира се, е, взех под внимание и коментарите на колегите в комисията. Данните, които представи професор Вехтер, са положителни, според мен. Когато говорим когато обсъждаме е, въпросите с всяка национална агенция, усещането е, е при всеки разговор е различно. Ето защо проучването е, има повече стойност от просто един разговор с отделна агенция и заключенията имат повече стойност. Констатирахме, че междуотрасловото сътрудничество се е подобрило, финансирането се е подобрило, но тук има известно забавене и съм съгласен, че трябва да се увеличи малко бюджета, да ускорим темповете, но това не е винаги толкова лесно. Трябва да отправим важно послание към всички, които работят в областта на образованието. Имаме достатъчно други сериозни структурни промени вероятно ще трябва да дадем Нобелова награда на този комисар, който реши да не променя цялата структура на цялата система, който няма да започне от нула. Видяхме, че някои агенции са имали проблеми, когато са преминавали към нова система, нови механизми. За това са ни нужни по-малко, но по-полезни инструменти. Надяваме се системата да си остане стабилна и да не се правят е, допълнителни промени, които да стресират е, ползващите я. Е, после за отношенията между Европейската комисия и тези агенции, те трябва да се задълбочат или пък връзките с изпълнителните агенции, аудиовизуалната, агенцията за култура и образование, които са с централа тук в Брюксел, хармонизация, да е хубаво нещо, но трябва да има все пак известна гъвкавост, известна автономия в отделните сектори. Това поне извлеках като полука от вашите презентации. Трябва да, си, сътру... да има сътрудничество между националните агенции, особено във връзка с младеща агенциите в този смисъл ще станат и по-сериозен партньор за сътрудничество с комисията. В следващите седмици и месеци ние ще проучим, ще се анализираме много подробно вашите проучвания. Разбира се, сега за една седмица беше много трудно да, да, да претеглим всички плюсове и минуси. Отново благодаря ви за сътрудничеството и е, за изготвянето на този, е, в изготвянето на този доклад. Друго важно послание. Представител на Европейската комисия каза, че не е добре да се дава преимущество на големите играчи. Това се отнася и до организацията, и до проектите. Ние трябва да подпомагаме дребните риби, в този смисъл Разъм Плюс ще бъде по-успешен, още по-успешен. И накрая Разъм Плюс няма само, не предлага само големи възможности, огромни възможности за подобряване е, е, работа в областта на образованието, младеща, но и е, също така е, е, има роля за интегриране на хората, включването им в демократичните процеси. Поделям се нощите на колегата Звер. Два часа бяхме заедно, бяха много интересни. Става дума за нашия доклад по прилагане и изпълнение. Утре ще продължим. Една изключителна възможност е за нас, на агенциите, на заинтересованите страни. Това са агенции, които имат голям опит и голяма отговорност. Колегата Звер ще има много материал с а, своите докладчици в сянка. Благодаря отново на всички. Приключваме с тази точка от дневния ред. И след малко имаме много важна среща, заедно с комисията по промишленост, ИТРЕ. Точно след 5 минути започваме. Благодаря ви. Останете, ще говорим за креативната индустрия. Много е интересно.